Okay, colleagues, we'll have to start whether, we're here or not. Уважаеми колеги, нека да започваме, защото в 4 часа трябва да отида да посрещна комисаря, така че трябва да действаме. Нека да направим първо едно проверочно електронно гласуване. I don't have it. It's I know. All right. Okay. Gracias, Right. Okay. If you're going to press your buttons, press. I've got 24 press, 25 press, 20. 27 човека са натиснали бутоните, още двама имат карти в машините без да са натиснали бутоните. Добре. We'll deal with any problems when we get to them. Right, so, uh... Ако има проблеми, ще реагираме на момента. Компромисно изменение А. За, против, въздържали се. Това е по първата част. Да приема се по втората. За, против, въздържали се. Приема се. Изменение 5. За. Против? Няма яснота, нека да направим проверка. So that's, uh, that's carried 15 to 13. Um, amendment... 15 гласа за, 13 против. Приема се 6 изменения за. И така, изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Седмо изменение за, против, въздържали се, приема се. Осмо за, против, въздържали се, приема се. Девето и десето заедно за, против, въздържали се. Мисля, че се приемат, но нека да направим електронна проверка по 9 и 10. Те са еднакви. Всички ли гласуваха? Благодаря. 18 гласа за 11 против. Приема се. Компромисно изменение Б. Вече няма разделно гласуване, така че по целия компромис Б за. Не всичко е съвсем ясно. Компромисно изменение Б. За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 Гласуваха ли всички? Приема се. 25 за, против въздържали се, приема се. 26 за, против въздържали се, отхвърля се. 27 за, против въздържали се, приема се. 28 за, против въздържали се, приема се. Електронно по целия текст с приятите изменения, моля гласувайте. Okay, and that is 32 in favor. 32 гласа за, 3 гласа против, 1 въздържал се. Благодаря ви. Приключихме. Нека сега да прекъснем заседанието до 4 и 15, когато ще се срещнем с комисаря Алмуния. Извинявам се, че е, правим чести паузи. Всъщност, е, извинете. Дайте да направим така. Отложихме съобщенията за председателя. Нека да ги направя сега. Това ще ни спести време по-късно. Първо, по МИФИД, 9 триалог на 21 ноември беше проведен. Отбелязахме напред по пазарната структура пред а, а, а, прозрачността преди изключването на сделките, достъп до пазарната инфраструктура, а 10-ти трилог е на 4 декември. Централните депозитари за ценни книжа, два триалога бяха проведени на 12 и, и 6 ноември. Няколко неща бяха финализирани, други бяха върнати на техническата група за подробности. Отточнихме е, наказанията е, в случай на провал на сделка, достъп до режим на трети страни и други. А сега е, предстои следващия трилог на 28 ноември в четвъртък по отношение на оздравяването на банките. Осми триалог в Страсбург бе проведен на 20 ноември. Занимавахме се с финансиране на оздравяването и схеми за гарантиране на депозити, както и държава на меса и превентивна, и чрез рекапитализация и средства за финансово стабилизиране при системна криза. Следващият трилог ще бъде проведен на 27 ноември. По ПРИПС. Гласувахме миналата седмица в пленарна зала и преговорния екип в триалозите ще бъдат е, докладчика и докладчиците в сянката по е, схемите за гарантиране на депозитите. Имахме четвърто заседание с е, Литовското председателство и комисията на 19 ноември. Там се занимахме с целевите стоености а, за фонда и а, кога може да бъде използван той не само за изплащане на депозитите, но и за мерки по преструктуриране на банките така че да се избегне необходимост да се е, покриват депозити. По отношение на фонда за гаранции за депозити, изглежда сме го превърнали в фонд за преструктуриране на банките и фонда за преструктуриране на банките изглежда е станал фонд за гарантиране на депозити, честно казано, но е, се надявам, че при по-нататъчните преговори нещата ще се разграничат достатъчно ясно. Очакваме да видим как ще вървим напред съвсем скоро Всичко това, разбира се, е свързано с директивата за е, резолюция, а, извинете, за е, преструктуриране на банките. Миналата седмица председателския съвет уточни конфликта на компетенции между различните комисии. Докладчикът е, се спря на темата вчера вече, така че няма да ви занимавам с това. Е, просто искам да посоча, че председателския съвет подчерта, че е от голямо значение е да се действа бързо по тази спешна тема и че е важно да уточним съвместен график с Комисията по правни въпроси. Целта е да се насърчи е, тази комисия да действа по-бързо. Това е. Ще се видим в 4.15. И um, така, сигурна съм, че все още има колеги, които са извън залата. Това е проблема, когато правим пауза. Хората започват да говорят по телефона, излизат навън. За мен е удоволствие да приветствам комисар Хоакин Алмуния. Комисаря винаги отговаря много интересно на нашите въпроси. Спомням си първоначалното изслушване, когато бяхте кандидат за комисар. Беше много интересно. Ще ви дам думата за 10 минути. Ще включим часовника и след това ще минем към въпросите и отговорите. Трябва един въпрос и един отговор да не надвишават 5 минути. Такива са правилата и ще ви ограничавам, ако твърде много прескочите времето. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това, че ме поканихте още веднъж в Комисията по економически и парични въпроси. С удоволствие обменям позиции с хора от Европейския парламент. Когато подготвях своята реч, а наближава края на годината, е, исках да представя какво сме свършили в хода на тази година и да ви представя какво точно ще се опитаме да приемем като законодателство през 2014 година. В началото картелите и борбата с а, тръстовете. Ще говоря след това за финансовите пазари, за злоупотребите с а, патентната система. Първото проучване, което трябва да спомена, е в сферата на хай-тек промишлеността. Тази седмица ще получим обратна информация по отношение на мерки взети от Google. Наскоро обясних в парламента как гледам на това нелеко досие в следващите няколко месеца ще вземем решение за следващите стъпки. Що се отнася до основните решения по отношение на Apple и по отношение на някои издатели на електронни книги имаме конкретни мерки. Знаете за Microsoft и за голямата глоба Това е първата санкция от този род и глобата показва, че предприемаме и гледаме изключително сериозно на такива случаи. По отношение на патентите, що се отнася до генериците, наложихме 146 милиона глоби на Лундбек и на други компании. Имаме някои други случаи, свързани с стандартизацията. Например, в някои случаи производителите на смартфони трябва да се съобразяват с определени стандарти. Моторола, например, беше уведомена за нашите възражения и проучваме сега ответа на компанията. По отношение на Samsung, компанията обеща, че ще предприеме мерки. Отново анализираме резултатите. Третата област – финансовите пазари. По отношение на специалния режим за държавна помощ за банките има конкретни стъпки. Ще има новини съвсем скоро по отношение на картелите. Може да има действия за подобни практики. По отношение на случая с слаповете за кредитно неизпълнение, също сме предприели мерки. Нека да спомена, че обществената политика трябва да донесе промяна на начин на действие. Финансовите пазари трябва да станат по-безопасни, конкуренцията и прилагането на законите трябва да се побратимят. Наложихме глоба от порядък на няколко стотин милиона на фирма, която произвежда части за автомобили. Това е първата такава глоба. По отношение на така наречените смарт карт е, чипове, също имаме конкретни мерки. Имаше предоставяне на информация, ние се е, противопоставихме и стандартната процедура ще продължи малко по-късно. Що се отнася до борбата с тръстовете, имаме действия спрямо членове на Star Alliance, е, Air Canada, United и Lufthansa. Взехме решение по отношение на чрез Обком в Румъния в момента проучваме Газпром. Що се отнася до телеком индустрията, 79 милиона глоба за телефоника. Проучваме евентуалното нарушаване на правилата от страна на словашкия телеком. Малко по-късно ще разгледаме и евентуалните твърдения за е, сключване на, на, на кръст на тартел, е, картел между Deutsche Telekom и Orange. По отношение на сливането, сливанията, 219 е, съобщения сме получили, 12 случая са били изчистени, 10 от тях на първа фаза и 2 на втора фаза. По отношение на сливането на UPS TNT имаме решение и по отношение на Ryanair и Air Lingus също имаме решение. Същото мога да кажа и за Vodafone и за поглъщането на кабел Deutschland. Продължаваме работата, освен това, с банките в тежко положение. Включихме нови правила за държавна помощ за някои банки. Новите правила използват натрупания опит от началото на кризата. 68 банки реструктурирахме през последните 5 години. 25 от тези банки трябваше да бъдат спасени. Това се равнява на една четвърт от банковия сектор на Европа. Все още имаме 25 висящи случая, най-вече в страните, в които има специални програми от еврозоната. Между 2008 и 2012 година комисията одобри много различни мерки за държавна помощ в финансовия сектор. Една трета от гаранциите, одобрени от комисията, са предоставени от държавите членки в последствие. Мнозинството, голямата част от помощта за банковите системи в държавите членки е под формата на мерки за гаранция. През 2012 година 492 милиарда евро държавни гаранции са били висящи. А през 2009 година е имало 1 трилион 186 милиарда евро. Що се отнася до рекапитализацията, за същия период рекапитализацията е възлизала на 413 милиарда евро. Това се равнява на 3,2% от БВП на Европейския съюз спрямо 2012 година. Четирите страни, които подкрепиха своите банки, Великобритания 82 милиарда, Германия 64 милиарда, Ирландия 63 милиарда и Испания 60 милиарда. Основните банки Royal Bank of Scotland 46 милиарда, Anglo Irish Bank 32 милиарда и Банкия е в Испания 22 милиарда. И накрая нека да подчертая, че правилата за държавна помощ в този сектор гарантират, че държавите членки ще бъдат овъзмездени за тези средства, които са отпуснали. За последните няколко години държавите са получили милиарди като обещетение. Вече обясних какви са основните елементи на стратегията за модернизация на държавната помощ. Що се отнася до регулаторните компоненти на пакета за реформи, те бяха приети вече от съвета. След това ще имаме регламента De Minimis в допълнение към новата рамка за финансовия сектор преди края на миналата година се въведоха насоки за широколентовите услуги. Има съобщение за кината, което беше прието преди две седмици. Съвсем скоро през януари ще има съобщение свързано с малките и средните предприятия. Процесът ще продължи с насоки за авиацията, за преструктурирането, за научната дейност и иновациите и накрая ще има насоки за чистата енергия. Това означава, че всички основи елементи на пакета за модернизацията ще бъдат очертани през първото полугодие на следващата година и ще влязат в сила от 1 юли 2014 година. Искам да благодаря на Европейския парламент за помощта в това отношение. Имаме и директива за борба с тръстовете и защитите. Предложението ще бъде обсъдено на съвета по конкурентоспособност. Да се надяваме, че там ще има консенсус. Парламента в лицето на своите комисии Екони Юри допринесе значително. Отбелязваме се, че вие искате законодателната процедура да приключи преди края на вашия мандат. Надявам се, че това ще се случи независимо от забаванията в разговорите между двете комисии. Ако не можем да приемем директивата до края на вашия мандат, ако можем да, да приемем директивата, ще има съответните мерки. Казвате ми да съкратя речта си. Нахвърлих, надхвърлих 10 минути. През 2014 година ще има преразглеждане на регламента за блокови освобождавания по отношение на трансфера на технологии. Работя с колегата Бърние, за да улесня работата по процедурата по съвместно взимане на решение. И накрая международните отношения. Миналата седмица в Индия подписахме меморандум за разбирателство. Това означава, че имаме такива меморандуми с 4 от 5 страни от групата БРИКС. Престои подписване на меморандум с Южна Африка. Подписахме и споразумение от второ поколение с Швейцария. От интерес за конкуренцията е и споразумението с САЩ, мащабното споразумение. Там ще има разпоредби свързани с тръстовете. Да се надяваме, че като цяло ние ще допринесем за това мащабно търговско-економическо споразумение с САЩ. Благодаря, господин комисар. Преминаваме към въпросите от името на НП Пабло. Благодаря, господин председател. Искам да задам въпрос с връзка от, във връзка с едно от нещата, които казахте към края на вашето изложение, по което аз съм докладчик. А, искам а, а, да знам доколко това, което казахте, ще, ще има а, влияние върху пазара. Тоест, доколко ще бъде възможно по-доброто ползване на кредитни карти, доколко ще бъдат изгодни разходите за потребителите, а, останахме с е, впечатление, че оценката на въздействието не е взело предвид наличието на редица отворени е, въпроси.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 са същите и в моя доклад. Desnaturalizar el informe, pero sí que precisamos más información que nos dé seguridad que lo que estamos... Запазили сме така наречените съществуващи ГАП. И а, много бих искал да получим допълнителна информация от вас, за да съм, съм сигурен, че сме на правилен път. A explicar en detalle una cuestión que aparentemente es compleja, pero que en realidad yo creo que es muy simple. Eh, aprovechando una... Темата изглежда доста сложна, но като цяло е съвсем, съвсем яс, е, е, съвсем логична. Е, ситуацията е такава. Ако някой има доминираща позиция на пазара, това означава, че основните играчи в транзакциите с дебитни и кредитни карти ще имат по-голямо влияние. И така, ако се плаща чрез карди, чрез, чрез кредитни карти, има допълнителни разходи, които се покриват от компаниите за кредитни карти. А, и може да се извлече полза, когато се плаща в кеш преди предложението във връзка с антитръстовите е, дела срещу Виза и Мастеркард, установихме, че това е най-добрият начин да се предотвратят злоупотреби на непрозрачните пазари, защото всъщност потребителите никога не могат да знаят е, точно какви е, са сумите отдържани от е, компаниите за кредитни карти, много често всъщност се оказва, че е, продавачите на дребно прехвърлят тези суми към самите потребители. И така, проверяваме нещата, виждаме какво се случва в Съединените щати. Оказва се, че съдебни дела експост по антитръстови въпроси не са кой знае колко ефективни. Затова се опитваме да действаме превентивно, т.е. чрез регламентираме. Работим с комисаря Барние по този регламент. Ясно е, че има доста технически подробности и с удоволствие ще се срещна с вас отново, за да обсъдим повече подробности защо според комисията този регламер е достатъчно добър и какви трябва да са праговете в предложенията. СНД Елиса Ферера. Елиса Ферера за СНД. Благодаря, господин комисар. Благодаря за това, че сте тук. Имам а, един въпрос а, с прегледа на качеството на активите, а, който ще се проведе в европейските банки, преди да влезе в а, сила единия механизъм за надзор. Въпросът ми е следния. Как а, е, а, е, тълкувате правилата за конкуренцията? Това означава ли, че акционерите а, е, и кредиторите ще загубят а, или европейските държави ще подкрепят банките и при какви условия? И няма ли да се получи така, че преди влизането в сила на единия механизъм за надзор ще се стигне до едно неравновесие поради различната способност на държавите да подкрепят банките. Втори въпрос за рекапитализацията на банките, засегнати от единия механизъм за надзор, защото ние създадохме общия банков съюз. И мисля, че междуправителственият механизъм ще вземе решение за рехаби, е, рекапитализиране, за подкрепа на банките в е, сложни ситуации. Как това ще се отрази на конкурентоспособността и равните шансове? Благодаря, госпожо е, Ферейра председателя на Европейската централна банка Марио Драги. Мисля, че с него сте е, разговаряли. Той предвижда един надзор на цялата еврозона. Преди това трябва да се направи общ анализ, един преглед на състоянието на банките, които са поставени под директен надзор. Става дума за около 30, 30 банки. Ще се извършва проверка първо на качеството на активите на банките и второ ще се проведе стрес тест възоснова на а, определен сценарий. По този начин ще се проверява дали банките отговарят на съответните изисквания за капиталите, т.е. дали качеството на активите е такова каквото трябва да бъде. Що се отнася до стрес тестовете, Европейската централна банка ще проверява доколко съответната банка може да а, отговоря на изискванията при различни хипотетични случаи, за които ще се провежда стрес теста и тогава ще се вземе решение дали да не се извърши рекап... рекапитализиране. Относно насоките, прияти от Комисията за държавните помощи. Казва се че не само при превентивната рекапитализация, но и при е, разформироването на дадена банка, засегнатата банка ще бъде анализирана. Тоест, засегнатата банка може би има нужда от е, допълнителен капитал и трябва да бъде е, преструктурирана за такива случаи трябва да се отпусне а, държавна помощ, да се провери плана за преструктуриране. Този процес не бива да продължава твърде дълго. И ако комисията смята, че ако плана за преструктуриране позволява банката отново да заработи на пазара без по-нататъчно рекапитализиране, банката трябва да отговори на съответните изисквания за капитала и за да се предвиди държавна субсидия, трябва да се извърши допитване до акционерите и да се извърши проверка на това, до, е, да се извърши проверка на баланса на банката а, и проверка на притежателите на хибридни продукти. Трябва да се провери дали по-малките акционери могат да дадат някакъв принос към това банката да изпълни изискванията за капитала, такива каквито са в, определени от надзорния орган. В този момент комисията може да даде зелена светлина и да каже, че е възможно да се отпуснат държавни субсидии Може да се предвиди национална субсидия или субсидия от а, а, повече държави. И по този начин от тези различни източници ще се инжектира капитал. Това е инструмент, който няма да обхване всички европейски държави. Инструмент инструмент, който е създаден в полза на обществеността. Аз съм убеден, е, че е, обществената държавната помощ е нещо положително, защото тя е обвързана с различни е, критерии. Тази система е създадена за да защити и да спаси европейската банкова система. Трябва да предотвратим поставянето на допълнителни изисквания към капитала, защото в случаите, които познаваме до сега, такива изисквания бяха поставени. В нашите насоки е включена една клауза, в която се казва, че всички които подпомагат финансирането на преструктурирането, трябва да вземат правит рисковете, свързани с това. Si después me puede contestar sobre el ESM en funcionamiento normal, como se hay una... Зададох въпроса за Европейския надзорен механизъм. Ами, Еврогрупата трябва да вземе решение. Това е една междуправителствена система, все пак. Решенията на държавите членки ще бъдат в рамките на Европейския надзорен механизъм. Споменах някои случаи, които засягат Испания, случаи, които бяха между септември и декември миналата година. В случая с а, Испания, институцията ФРОП осигури спасителните механизми, така наречения бакстоп. Това е много интересна идея. Ще трябва да разбием тази е, съмнителна връзка между суверенния държавния, суверенния риск по-скоро и е, счетоводните баланси. Всъщност, е, казва председателката, парите от ЕСМ са обществени Ако става въпрос за една държава членка, това са пари на една държава и не попадаме по член 107. Ако средствата не идват от държавния бюджет, това са страни на държавите членки. Ако идват обаче от а, Европейския съюз, можем да избегнем тази клауза. Да, казва господин Наумуня, само, че за този бюджет няма предвидени средства. По някакъв начин вие уравнявате нещата между тези, които участват и тези, които не участват. Господин Тремоза, благодаря. Спомням си последния път, когато бяхте тук. С Андреас Шваб ние организирахме конференция посветена на Google. Андреас може би ще се обърне към вас малко по-късно. По отношение на МСП и лихвите, последните данни от ЕЦБ от септември ни казват, че малки и средни предприятия, които искат заеми под 100 милиона евро, мнозинството от МСП, плащат 2,7% повече лихва от компании, които искат над 100 милиона евро. Аз съм от Каталония, там има много малки и средни предприятия и постоянно се повдига този въпрос. Става въпрос за конкурентоспособност. Какво може да каже комисията? Ще решим ли проблема за бъдеще? Благодаря, господин Тремоса. Първо, Нека да поясня. С удоволствие участвах на конференцията, която организирахте с Андреас Шваб. Не казах, че има принципно споразумение с Google. Google даде много предложения и сега ги анализираме. По отношение на малките и средните предприятия, ясно е, че ако говорим за самата еврозона, Има различни условия за отпускането на кредити за малките и средните предприятия, особено за онези, които нямат пряк достъп до капиталовите пазари. Тези трудности са свързани с различни причини. Първо, финансовите институции и тяхната стабилност. Тя е различна. И институциите са различни в различните държави. Ако част от банковата система е обект на преструктуриране или част от банковата система в конкретна страна е изправена пред е, трудности, трябва да се справя с е, закъснели плащания, с е, дефолти. Ясно е, че ще трябва да се намали кредитирането на малките и средните предприятия. На второ място, разходите за набиране на средства от страна на банките. Банките, които отпускат кредити на малки и средни предприятия, обикновено се стремят това да не е свързано с много големи разходи, макар че в някои области те имат сериозни затруднения. За някои кредитни институции е на лице необходимостта да се обърнат към капиталовите пазари, за да получат средства. А тук лихвите са различни. Лихвите зависят от рисковите премии в страните, където са базирани съответните институции. Знам, че има сериозно подобрение на лихвените нива спрямо 2012 година. Рисковите премии в основните държави бяха сериозно намалени, но все още има големи разлики между държавите и ето защо се оказа въздействие върху лихвените проценти. Като цяло кредитните потоци се свиват и тук трябва да се отчете и търсенето, не само предлагането. Ако погледнете страните, които са сериозно задлъжняли и търсенето в тях, ако погледнете и факта, че в тези страни няма кой знае какъв растеж, направо нулев, то това ще означава, че няма и търсене на финансиране. И така и банките страдат, защото няма как да се разрастват. Те може и да имат средства за отпускане, но няма на кого да ги дадат. Или пък са изправени пред твърде големи рискове. малките и средните предприятия се интересуват от предлагането. Банката пък се интересува от търсенето. Идеята е да има равновесие. И в а, двата края на пазара трябва да се опитаме да решим проблема. Вики Форд от Екара. Благодаря. Вие бяхте доста заед през последните няколко години а, и това е чудесно, защото според мен политиката по конкурентоспособността е изключително важна и трябва да направим така, че всички да работят при еднакви условия на а, общия пазар. Имам следните въпроси. По отношение на един много важен за, за мен въпрос. Следващото поколение ядрени реактори. На нас са ни необходими стратегически инвеститори. Трябва да се вземат решения за това колкото може по-бързо и тук да имаме равни условия на участие. Бихте ли могли да ме уверите, че решението, което взимате за ядрената политика, ще те е, гарантират тази равнопоставеност е, и факта, ще гарантират ли това страните членки сами да могат да взимат решение, както е записано в договор за своята е, енергийна политика и няма да отдадете преимущество на една е, технология за сметка на друга. Виждате ли е, как това ще се развие във времето? Следващата комисия ли ще се заеме с вземането на това решение, което е много важно? Благодаря ви. Ние подготвяме нови насоки за енергетиката и околната среда. Ядрената енергетика е в центъра на много дебати, е, много емоционална тема. Е, винаги се е, стремя моите анализи да бъдат обективни, хладнокръвни и да се основават на солидни аргументи. Аз имам своите предпочитания, аз имам свой любим микс, енергиен микс, но като комисар по конкурентна способността трябва да не работя възоснова на този микс трябва да го държа на заден план. Знам, че всяка страна членка има пълното право да реши какви видове енергия ще предпочете да използва и това е причината поради която а, предадох на службите на, комисии, на комисията първия проект на проекта за насоки за енергетиката и околната а, среда. Помолих службите на комисията да се ложат в скоби, че ако в крайна сметка се вземе а, решение, критериите за оценка на едно решение да се инвестира в ядрената енергетика а, ще е, решенията и критериите, въз на които са взети тези решения, ще, ще стигнат до мен. Искам да има такива е, ясно определени критерии, за да се избегнат е, всякакви емоционални, необмислени решения и ние да можем ясно да заявим, че въз основа на тези критерии оценяваме всяко едно отделно предложение за инвестиране в ядрена енергия. Има много дискусии, много погрешни тълкувания на това какво възнамерявам да правя. И за да бъде дебата рационален, помолих моята колега в Страсбург да ми позволят изцяло да залича думата ядрена от насоките за околната среда и енергетиката. Получих Е, ако получа предложение за държавна субсидия, ще оценя това предложение въз основа на обективните критерии, въз основа на договорите. Страните членки са единствените, които за тяхната територия могат да вземат решение какви енергийни източници ще използват. Това първо. Второ, тези енергийни източници могат да бъдат използвани с или без а, държавно а, финансиране. Ядрените мощности могат да бъдат по-големи от а, а, ветрените. А, а, примерно, но всичко това трябва да става в съответствие с а, договорите. Получих предложение от правителство на Обединеното кралство, започнахме да го анализираме. Може би ще има и други предложения, защото може би и други страни членки обмислят подобни схеми или програми. Не мога да ви кажа кога ще имам ще мога да изляза с позиция, защото анализите трябва да бъдат готови, да бъдат завършени, да бъдат а, е, задълбочени, да вземат предвид е, всички различни мнения от страните членки, от службите на комисията, от засегнатите страни. И, и аз или моя а, е, наследник ще предложи тогава някакво решение на своите колеги. Не знам кога. Thank you very much. Now for the Greens. Филип Ламбърт за зелените. Изпреварихме, може би, с ядрения въпрос. Откраднахме ви го. Не, не ми го откраднахте. А, очудвам се, е, че Вики е, изказва такова мнение. Просто се забавлявам, Вики, защото вие винаги, ти си винаги ориентирана към пазара. Да, Боже, Господин комисар, първо искам да кажа, че бих искал да получа малко повече информация по неща, които споменахте в уводните си думи. Първо, какво точно правим, за да избегнем следващия бейлаут. Е, от една страна има специални етични правила и правила за поведение в банковия отрасъл. Поздравявам ви за това, но във връзка с директивата за преструктуриране и оздравяване на банките, която в момента обсъждаме, е, се предвижда и крайна възможност в случай, че е, финансовата стабилност е, е застрашена. Опасявам се обаче, че финансовата стабилност твърде често е извинение, с което се злоупотребява. Има ли действително възможност да разчитаме на добър арбитър, който да може да прецени дали или не действително се е, вижда заплаха за финансовата стабилност? Е, това е важно и в рамките на Банковия съюз и на директивата за преструктуриране и оздравяване на банките. Ако за да се избегне финансово бедствие е, или катастрофа направо е необходимо да се а, из, прибегне а, до спасяване чрез държавни средства, трябва да има яснота. В крайна сметка, когато има държавна помощ, е много важно тази държавна помощ да отговаря на определени условия и е, да се наложат конкретни изисквания за преструктурирането. И така, представете си, че е, е, и двете условия ги е, залагаме тук и е възможно да се допусне известна, в известна степен а, възможност за спасяване с държавни средства. А, кой ще вземе това решение? Не може генерална дирекция конкуренция да взема решение за всичко и за а, съвместимостта на тази държавна помощ с договорите и за това дали или не е застрашена финансовата стабилност. Благодаря. В уводните си думи бих искал да а, ви припомня, че използвах няколко цифри. Цифри, които от една страна отговарят на публикуваното от Евростат. Всяка година Евростат публикува цифрите за дефицита и за държавния дълг в съобщение за медиите. От 2008 година, когато отговарях за статистиката, има много интересна графа, и която, графа, която доста се обсъжда в финансовата област. Става дума за приходите, за разходите, за всички рискове, за данакоплаците, които все още са на лице. И така, попълваме тази информация благодарение на това, което ние в Генерална дирекция конкуренция получаваме за от държавите членки и за това какво като суми отива в Royal Bank of Scotland или други банки. И така. Опитваме се в, в, в, по един разбираем начин в графики и таблици да отчертаем а, за какви суми става дума, за да може всички да а, имат достъп до тази информация а, и вие и гражданите, които се опасяват, че може да става дума за прекалено големи суми. Все пак е, трябва да се има предвид, че тези суми са имали за цел да се избегне катастрофа в финансовата система. Това са цифри, които мога да ви е, предоставя и е, на вас до края на годината в подробности. Що се отнася до директивата за преструктуриране на банките? която в момента е на етап на финализиране. Оточнява се списък за банки, при които следва да се прилага бейл-ин за реструктуриране. Има различни бизнес модели, които се вземат предвид. А, гледат се счетоводните отсети и всичко, за да се види а, какво е присъствието на банката на пазара. И има списък списък на реда на онези, които следва да участват в бейлина, т.е. вътрешното изкупуване на задълженията на банката. има случаи, в които тези списъци са по-кратки. Това е когато се говори за период на преход. Нашите основни насоки. От една страна са преходни, но от други се прилагат и към банки, при които е, се прилага рекапитализация като превентивна мярка. Тоест една банка, която е жизнеспособна, но която при евентуална ситуация на стрес може да има необходимост да бъде подкрепена капиталово. Разглеждахме испанския модел от испанския меморандум за разбирателство от 2012 година. Взехме примери на отделни случаи за рекапитализиране и реструктуриране на жизнеспособни банки, например СНС, Париба в, в, в Холандия. Ситуация, при която холандското правителство участва в схема по Бейл-Ин, отговаряща и на испанския модел, и на основните насоки. И така, нашият списък на акционери вложители, които следва да участват в рекапитализирането е по-кратък. Тъй, кой решава дали или не една банка следва да бъде преструктурирана? Това ще се обсъжда тук, когато се говори и по директивата. Кой може да вземе решение дали може да се авторизират такива мерки. А, а именно да се реши дали поради причини свързани с финансовата стабилност а, списъкът може да се промени. При всички положения, там където комисията взема решение по рисковете за финансовата стабилност, тя се допитва до едни и същи действащи лица, а именно Централната банка и регулаторите. Така че е, не, не, не сама комисията а, е, взема решение. Но е, ако там, ако в някакъв момент се случи заплахата за финансовата стабилност да се интерпретира прекалено на широко, комисията може да се намеси. намеси. Добре, ако има иерархия, която може да бъде отменена поради финансовата стабилност, и това се обсъжда с Централната банка, каква е ролята на Генерална дирекция пазар? А, нека да ви припомня, че комисията е е, колегиален орган. Е, всичките 28 комисари вземат решението заедно. Генералните дирекции подготвят е, предложенията, работата ни. Ясно е, че това са служителите, които ни помагат, но не те вземат политическите решения. Комисията взема всички решения като колегиален орган. Тези въпроси за банките а, явно са доста горещи въпроси, но в крайна сметка точно по тях работим в момента. Но може би е възможно да променим темата, защото преминаваме към НП и Андреас Шват. Благодаря, госпожо председател. Надявам се, че аз ще, говоря по актуална, ще мога да говоря по една актуална тема в случая това не са банките, а споменатото от комисаря Алмъния е в уводните му думи. Три са моите коментари. Първо, нека да приветствам меморандума за разбирателство с едни държавите от групата БРИК. А, мисля, че това е много важно за економика като европейската. Целта е политиката в областта на конкуренцията да се прилага навсякъде. Е, това е първи ми коментар. На второ място. Един въпрос, господин комисар. Вчера тук в парламента говорихме за разделението в предложението, което сте ни изпратили между е, колективните средства за правна защита от една страна и действията е, и е, разпоредбите за последващите действия. А, не, не мога да разбера защо точно настоявате на това разделение. А, има колеги, които смятат, че по-добре тези две неща да се стеят. И накрая, по въпроса за Google. А, потвърдихте пред колегата ми Рамон Тремоза, че все още няма финализиране. Но в крайна сметка темата е доста сложна. Не смятате ли, че в един момент ще стане така, че ще е по-лесно, по-скоро да се регламентира дейността на а, търсачките в интернет? работещи в Европа, отколкото а, да се а, съобразяваме с най-голямата търсачка в света. За съжаление, ние няма как да следим преговорите ви с Google. Голяма част от информацията не ни е на разположение. Така че въпросът ми е просто по-общ. Ще Смятате ли, че ще има нужда на европейско равнище да се регламентира работата на търсачките? Благодаря много, господин Шваб. Благодаря, че повдигнахте темата за страните от групата БРИКС. Миналата седмица бях в Индия, в Нью Делхи. Е, говорихме, е, разговаряхме с е, органите за конкуренцията в тези пет големи нововъзникващи економики. Много се радвам, че мога да кажа, че във всички тези економики конкуренцията се приема наистина на сериозно. И се спазват конкретни сериозни критерии. Повечето от тези органи всъщност прилагат в много по-голяма степен нашите европейски правила, отколкото правилата на други органи, защитаващи конкуренцията, като Съединените щати, Япония, Корея, Канада и така нататък, където защитата на конкуренцията също е доста добра. Така че много се радвам, че мога да се похваля с това. Също време, но доста се безпокоя, че може да се наложи да се задълбочат връзките между Европейския съюз и тези страни в областта на конкуренцията. Първият меморандум за разбирателство с тези страни е подписан преди цели 10 години с китайските власти, с три от органите в Китай. Имаме добро да, добър обмен на информация с органа по конкуренцията в Русия. доста внимателно обсъдихме нещата, говорихме дори за Газпром. въпрос. Съществува ли действително орган за защита на конкуренцията в Русия? Да, съществува, отговаря комисарят за Алмания. Те вземат решение по близо 300 случая годишно. Имат много силни правомощия, така че се радвам, че се обръща внимание на това. Имаме и новоустановени е, отношения с е, органа за защита на конкуренция в Индия. Отношенията ни с съответния орган в Бразилия също са доста добри. И моята цел преди края на мандата на тази комисия е да се постигне споразумение за разбирателство с органа за конкуренцията в Южна Африка, който също е много активен. Тук, разбира се, в тази зала ще трябва да призная публично, че се безпокоя от забавенията в начина по който парламента работи по частните искове. Аз се обещах на парламента, като комисар за конкуренцията, че ще се опитам да настоя за съвместно вземане на решение по отношение на правото за частните искове. Постигнахме съгласие. Между време на парламента гласува по един доклад. Поиска да се разделят а, на двата въпроса а, за колективните средства за правна защита и за правните, изнете за частните искове. Нямах голямо желание това да стане, но в крайна сметка приех, за да може да се свърши работата преди края на работата на този парламент. Но след това направих едно предложение, колегите ми работиха по него, говорихме е, за нещата, но не и от правна гледна точка. Искахме държавите членки да приемат национално право в тази област. И е, когато се стигна до. и, но, въпреки, че мислех, че най-трудно ще са преговорите в съвета, установявам, че следващата седмица най-вероятно 99% вероятността да се постигне съгласие на първо четене. В парламента изглежда нещата няма как да приключат преди края на сегашния мандат. Така че ви призовавам всички вас и особено господин Шваб, който е докладчик – по темата, да направите всичко възможно нещата да се обсъдят добре и подробно, но и в крайна сметка да се действа достатъчно бързо, за да може да се стигне до щастлив край преди края на вашия мандат. На вашия, не на моя, защото на мен ще ми стават още няколко месеца след като вашия приключи. И накрая по въпроса за Google. Съвсем накратко. В отговор на въпроса на господин Салва, казах, че заедно с господин Бърние а, смятам, че а, може да се наложи някакъв вид регулиране. Аз съм социал-демократ, аз а, не съм от подозрителните дерегулатори. Господин Ламбер, познаваме и такива социал-демократи. Е, аз не съм нито от едните, нито от другите. Аз съм по-скоро един социал-демократ от центъра, т.е. това е моята позиция за регламентирането, но не мога, но честно казвам, на този етап смятам, че не се налага регламентиране. Много интересна информация събираме по време на разследването си. Много лица дават своите становища, някои от тях са добре обосновани, други не толкова но всеки има право да се изрази. Доста подробно и е, е, доста сложно е разследването. И не виждам как един е, регламент или директива би могъл да разреши е, нещата по щастлив начин в рамките на този мандат. Благодаря. Сменяме реда от НП, Антонио Канчан. Вероятно, омаскарих името ви, но това си е мое право. Благодаря. Госпожо председател, благодаря господин комисар. Няколко думи за държавната помощ. Струва ми се, че след решението във връзка с летище Лайпциг, нещата много се объркаха. Искам да задам един въпрос с много общ характер. Държавна помощ означава ли каквото и да било участие в економическа дейност? Защото ако това е така, Предстои ни криза в областта на публично-частните партньорства, тъй като това е економическа дейност по всички показатели. Целта е генериране на печалба, защото иначе просто няма да има стимул да се участва в публично-частно партньорство. Можем ли да си позволим криза в единствената система, която генерира финанси за инфраструктурата, например. И втория ми въпрос. Говорим за всякакви инфраструктурни проекти, включително свързани с обекти на културата, музеи и така нататък. Много различни неща могат да влязат в понятието инфраструктура – Сега ще се взимат решения. Имаме широколентовите услуги, имаме летищата, вероятно пристанищата, хидроенергията, спонсорирането на музеи, защо не. Ще имаме ли, с други думи, отделно регулиране за всички области или ще имаме цялостно решение по отношение на държавната помощ. Ако се използва държавна помощ, значи се участва и в тръжни процедури. Предложенията, които се правят, може да доведат до криза. А има много голяма прозрачност понякога в а, тръжните процедури, в а, публично-частните партньорства. В някои регионални и в местни правителства има доста голямо объркване. Някой ще решава за всички сектори какво трябва да се прави и няма да имаме общо правило. Поне аз си мисля, че това ще се случи. Бихте ли ми дали малко повече информация? Как стоят нещата тук за отделните разпоредби, свързани с държавната помощ? Благодаря. Не е лесно да се контролира държавната помощ. Това е изключително тежка задача и всеки път, когато има решение на съда в Люксембург, трябва то да се анализира и да се види до каква степен вече натрупаната съдебна практика определя пъти по който ще поемем. Предстои в такива случаи страшно много работа. Между другото, Европейския съд работи за европейската интеграция. Даже от римските договори на сам е свършена страшно много работа. Ние постоянно актуализираме критериите. Трябва да приравним съществуващата съдебна практика с новопоявяващи се феномени. Говорихте за Лайпциг, за различни инфраструктурни проекти. Естествено, че трябва да вземем предвид решението по отношение на летище Лайпциг, но трябва да отидем и малко по-напред. Трябва да разгледаме какво се появява като казуси в държавите членки, какви жалби има. Трябва да погледнем и екс официо дали има нарушаване на съществуващите правила. По конкретните ви примери, ако вземем ПЧП, там има инвестиране на равна нога от страна на частни и публични субекти. Когато има равнопоставеност, по този начин се елиминира държавната помощ, идеята за държавната помощ, защото има равнопоставеност. Но ако има ПЧП, при което целият риск пада на плещите на публичния сектор, а пък частния субект може да прави каквото се иска, тогава съществува известен проблем. Когато пък риска е изцяло на плещите на частния субект, тогава определено няма държавна помощ защото риска си е за, за частния субект. Това е част от а, нашата работа. Ние трябва да видим как точно стоят нещата. Днес, когато се правят публични инвестиции в а, инфраструктурата, нещата са по-различни, отколкото преди 20 години, когато не е имало толкова голяма съдебна практика. Въпросът е следния как да прехвърлим критериите, заложени в договорите, през призмата на решенията на съда. Как да направим всичко това разбираемо, за да може хората, операторите да разбират за какво става въпрос. Хората, които нямат необходимата е, експертиза, необходимите познания, за да тълкуват решенията на съда. Не можем просто да си измисляме какво представлява държавната помощ. Държавната помощ трябва да се основава на ясни критерии, на прозрачни критерии, трябва да се пояснява какво точно е постановил Европейския съд. До края на вашия мандат ще имате съобщение в тази връзка. И когато създадем първия проект на съобщението, ще се обърнем към вас и ще видим какво смятате, както сме правили много пъти. Има някои видове инфраструктура, които са малко по-различни от летищата, например. Инфраструктурата с културно значение. Вие я споменахте. Това е инфраструктура, която не е свързана с пазарите, а по-скоро с съответната държава. Регламента за общото блоково освобождаване ни дава възможност да избягваме нотифицирането тук има известна разлика сега по отношение на разпоредбите от 2005 година. По отношение на директивата за широко лентовите услуги, която се прие в края на миналата година, между другото, до края на, до средата по-скоро на следващата година ще приемем текстове свързани с околната среда, с енергетиката, ще имаме текстове в много области, включително и научните разработки, научната дейност. Във всеки случай ще използваме съдебната практика, за да имаме максимална яснота, когато се оценява какво представлява държавната помощ и какво е държавна помощ и какво не е. Ако се стигне до дело в някакъв съд, независимо дали то е регионален или е, национален, ще трябва да направим оценка и възоснова на всеки конкретен случай. Имаме едно минимално ниво, по силата на което се решава, че не е имало държавна помощ. След това има регламента за блоковото освобождаване. По силата на него се казва, че да, имаме държавна помощ, но няма да има предварително нотифициране. ако някой не следва правилата, ще трябва да се действа. И вече третото ниво, където няма да се гледа всеки конкретен случай, а ще има е, ясна представа. Винаги обаче ще има едно сиво пространство, преди да стигнем до окончателното решение. Някой може да подаде жалба, да заведе дело пред съда в Люксембург. Това се случва постоянно, между другото. Но винаги ще има тази сива област. Благодаря господин Санчес Преседа от името на социалистите и демократите. Благодаря, уважаеми господин заместник председател на комисията. Няколко думи, свързани с банковия съюз и различните дела за обещетение. По банковия съюз. Правилата за конкуренцията ще са много важни в преходния период, преди да е започнал работа единния надзорен механизъм. Когато става въпрос за интеграцията на пазарите, за потребителите. Стабилността е изключително важна. На второ място. Решенията, които ще се приемат, няма да бъдат равни, равнопоставени за всички, защото в Испания има някои специални разпоредби и условия. Говорихме за рекапитализация, която се случва с държавни средства. Говорихте за необходимостта да има приватизация на тази държавна рекапитализация. Ще мине ли дълго време преди да минем към а, такова частно а, финансиране? По отношение на делата за обещетение, мисля, че трябва да действаме бързо и да откликнем на предизвикателството. Програмите за освобождаване от глоби трябва да бъдат от едната страна на везните, от другата страна трябва да имаме различните искове за, за обещетение. Имате ли информация за това какво въздействие имат програмите за освобождаване от глоби върху борбата с картелите? Или смятате, че е по-добре да продължим да налагаме санкции на картелите, без да използваме тези програми за освобождаване от глоби? Благодаря, Антолин. Пояснение първо. Казах, че насоките за контрол на държавната помощ, които влязоха в сила в август ще бъдат обект на преходен период. През октомври, вероятно, до година ще имаме единия надзорен механизъм. Ще мине време преди да се установи банковия съюз и ще видим след това дали трябва да се променят насоките. Независимо дали имаме пълен или частичен автоматичен банков съюз, комисията няма да се откаже от правомощията си по контрола върху държавната помощ. Това е написано в договорите и няма какво да се направи. Никой, освен това, не трябва да поставя под въпрос независимостта на ЕЦБ и нейната роля, заложена в договорите. За съжаление, кризата ни притисна до стената и ставаме свидетели на това как финансови институции само за една нощ просто са на ръба на фалита, губят целия си капитал. За една нощ това се случва, събуждаш се и преди да са отворили финансовите пазари, трябва да получиш финансова инжекция, защото иначе става страшно. В началото на кризата комисията трябваше да приема много тежки решения за една вечер или в рамките на един уикенд. Такова нещо се е случвало и ние сега не можем да повтаряме такива рискове, не можем да взимаме такива бързи решения, да се надяваме, че в крайна сметка няма да се стига до такъв сценарий или пък ако се стигне, това ще бъде изключение от правилото и няма да се връщаме към това, което се случи през 2008 или 2009 година. Ако това се случи обаче, ще трябва да има комуникация, обмен на информация между надзорника и националния орган. Надзорника, независимо дали той е единия надзорен механизъм в пълния му блясък или не. Ако погледнем опита на трупан до сега, ще видим, че има държави, които твърдят и успяват да наложат своята позиция. Твърдят, че става въпрос само за една институция и искат да има изключение, даване на изключение и да не се прилагат правилата. Надявам се, че такива практики няма да има за бъдеще, защото Европейския надзорен орган няма да има причина да, да действа по такъв начин. Когато става въпрос за националните проблеми, най-често решенията ще трябва да се взимат на национално ниво и отговорността ще падне върху националния орган. Ако обаче има мащабен риск за финансовата стабилност, ние ще имаме насоките, Нека да обърна внимание, че има конкретен параграф в насоките, който казва, че когато има много големи проблеми с финансовата стабилност, ще трябва да се действа много бързо. Но това ще е изключение. Не може постоянно гражданите да спасяват. Да накоплаците да спасяват институциите. Гражданите трябва да бъдат освободени от една такава отговорност, а акционерите трябва да са лицата, които трябва да решават проблема. Господин Ламбърт повдигна този въпрос малко по-рано. Идеята за приватизация, за частни капиталови инжекции. Видяхме нещо подобно в началото на кризата. предстои много работа за подобрение тук. На лице е възможността държавите да не трябва да използват пари на данакоплатите за спасяване на банките за бъдеще, а да използват частни средства. В началото ние чувахме само за използването на, на пари на дънакоплаците. Само една трета от обещаваните гаранции по това време бяха изпълнени. Много малко от конкретните случаи свършиха с а, фалит. Пика беше през 2009 година, ако не се а, е, а, лъжа. Количествените гаранции са намалени с две трети. Също ако, ако не се лъжа. Основното е риска да не пада обаче на плещите на гражданите. А до сега беше така. Приходите отиват в държавната хазна, от нея след това се иска да спасява банките. Парите идват от бюджета, тъй като оттам идват и, и гаранциите. И след това, ако има пък а, дивиденти, дивидентите се изплащат на акционерите. Така че тук има нужда от ограничения. 125 милиона евро приходи се генерираха тук, само че какво се плати на данакоплаците. По отношение на програмите за освобождаване от глоби, засегнах този въпрос, когато обсъдих темата с докладчика по така наречения МИФ. МАФ. Много е важно да имаме програми за освобождаване от глоби, които функционират добре. Знам, че от е, политическа гледна точка не е приемливо, когато се говори за картели, да се казва, че компанията Хикс организира някакъв е, картел и в същото време тази компания идва и ни казва, че съществува проблем и съответно няма да бъде наказана. Това е много неприемливо, но без такива програми за освобождаване от глоби няма да постигнем напредък. Благодаря от НП господин Берто. Okay. Sono gli errori di chi è deputato da pochi mesi. Ci ho ascoltato la sua eh, relazione e voglio mh, mm, così. Слушах ви внимателно. Искам да засегна един въпрос, свързан и с вашата дейност, и с дейността на комисара Бърния. Имам предвид концесиите. Концесиите не са интересни за всички страни членки, но става дума за освобождаване на а, ресурсите, за да могат да се насъчат инвестиции в големи обществени строителни проекти. Тези е, строителни проекти обикновено се извършват от концесионерите с е, обществени поръчки, обществени средства. Ако предстои скоро да изтече концесията, не могат да бъдат дадени необходимите банкови гаранции. Е, защото такива могат да бъдат дадени само за срока на концесията и това води до замразяване на големи строежи. Питам се дали тук не могат да бъдат лансирани инструменти за удължаване на концесиите е, до необходимия срок, за да могат да се предоставят съответните гаранции от е, от банките. Чрез подобно удължаване могат да бъдат освободени ресурси, защото тук става дума за инвестиции, които могат да бъдат направени непосредствено. Ако концесионер обаче не получи съответните банкови гаранции, всичко се замързява. Благодаря. Вие казахте, че този случай е, е граничен, т.е. засяга дейността на комисара Бърния и моята дейност. Кой е водещия? Кой е водещият комисар по този въпрос. е отговаряш за вътрешния пазар. Той може да прави законодателни предложения. В случаите на концесии е, може да има и злоупотреби, е, при тях може да има скрити държавни е, субсидии е, и съответно контролиращите органи на държавните субсидии са компетентни за да проверят какъв е случай. Имаме сега един случай, не знам дали ще се стигне до разследване. Вие попитахте дали концесията не може да бъде удължена в полза на концесионера, без да се провежда непременно обществена поручка и да се вземат предвид всички потенциални кандидати. Ако концесията бъде продължена благодарение на удължаване на срока и а, концесионерът, който притежава правата, може да получи скрито държа, скрита държавна субсидия и ние трябва да се намеси и, има ед... други случаи, които при концесия а, се случва да бъдат платени а, по-големи суми на концесионера, които също могат да се разглеждат като държавна субсидия. Тоест и в случаите на концесии можем да се намесим, но не сме е, водещи. Можем да предвидим съответно коригиращи мерки в случаите на злоупотреби и при погрешно търгуване на, тълкуване на законодателството. Последния въпрос. Благодаря. Аз искам да повдигна един въпрос интересен за Шотландия във връзка с бялата книга засяга отношенията между Шотландия и Европейското правителство. Искам да използвам а, член Това е члена, който предвижда изключение за Обединеното кралство, за еврозоната, Шенген и така. Шотландия е, е, би могла да бъде 29-та страна, членка от 2016 година нататък, след референдума. И аз се питам, е, възможно ли е нова страна да се присъедини към Европейския съюз и еврозоната по този начин? Има ли такъв е, случай на присъединяване за 18 месеца? Благодаря. Ще се опитам да намеря връзка между вашия въпрос и е, ресора, за който отговарям. Не успявам да намеря такава връзка, но все пак. Аз съм член на комисията и съм политик. Какво ще стане, ако този въпрос бъде отправен към е, единствения човек който може да отговори от името на всички е, европейци. Искам този човек да ви отговори. Ще ви кажа каква моята позиция а, преди да ста... а, аз искам да а, подтикна шотландците да гласуват срещу независимостта. Ако обаче, е, е, по нещастно стечение на обстоятелствата, шотландците гласуват за независимостта на е, Шотландия. Ням, те, Шотландия няма да стане веднага член на Европейския съюз. Благодаря, господин е, заместник-председател. Господин Ламберт. А, а, може да има нелоялна а, конкуренция между Шотландия, Каталония и така нататък. Нали? Защото това са региони. Благодаря, господин комисар. Благодаря ви, че бяхте при нас. So, seguimos con el orden del día, que es el punto 13 de la agenda, el, eh, la consideración del proyecto de informe. Преминаваме към 13-та точка от дневния ред. Ще разгледаме проект доклада за Европейските фондове за дългосрочни инвестиции. Госпожа Краца е докладчик. Заповядайте, моля. Благодаря много, господин председател. Искам да започна с следното. Моят подход по отношение на предложението на комисията е положителен и конструктивен. А, имахме публично изслушване, то ни даде много информация. предложението, което обсъждаме в момента, се обмислят различни варианти за финансиране на реалната економика. Опитваме се да ви обърнем, е, да разгледаме нещата от практическа гледна точка. От една страна има дългосрочни схеми. И то, те следва да са насочени там, където по-настоящем има дефицит в, европейски, дефицити в Европейския съюз. Целта е да има регулаторна рамка, която по своето естество да е европейска. Да се предлагат гаранции на инвеститорите, а, които да са видими, които да са надежни навсякъде в Европейския съюз, за да може да се насърчат е, европейските инвеститори и инвеститорите от трети страни. Също така, целта е да се насърчат и трансграничните сделки и да се насърчи дейността на древните инвеститори. Защото много добре знаем, че има пари и извън банките, пари, които а, си търсят най-доброто място, най-добрия инструмент, а, в който да бъдат вложени. Ето, например, пенсионните системи се развиват по такъв начин, а, че е ясно, че хората искат да, да имат добри гаранции за бъдещето си. обмисля се и новия тип фондове, а, които са предложени от комисията. Целта е действително да можем да предоставим съответните стимули, за да може малките и средни предприятия да правят инвестиции. А мисля, че можем да отидем и по-нататък даже и да помислим за 75% като критерии за допустимост по този портфел, защото и малките и средни предприятия имат нужда от а, източници за финансиране. и се търси нещо, което по прозрачност и надежност да е еквивалентно на фондовата борса. И така, трябва да се разгледат тези фондове в целия им жизнен цикъл, по... така че да има възможност дадени инвестиции да бъдат удължени или пък да бъдат приключени по-рано, там където това е подходящо, защото не всички проекти е, се изискват дългосрочно инвестиране. По някой път има печалби, които решават въпроса. И така, това може да се окаже много добра възможност за малките, за древните инвеститори. Разбира се, дългосрочния план е, едва ли е план, който би бил от интерес за древните инвеститори, но всичко ще зависи и от е, разпоредбите, които ще управляват новите финансови инструменти. Ето, например, е, въпрос е дали или не ще е възможно а, да се закупуват акционерни дялове в холдинги. Също така е важно да се вземат предвид и данъчните стимули, така че не е достатъчно просто да се е, каже, че е, трябва да има данъчни стимули. Защото в момента на, на ниво Европейски съюз такива компетенции няма, но все пак е, е, добре е да се препоръча да има стимули, които да правят подобни инвестиционни схеми по-привлекателни. По-настоящем на банките им е трудно. Така че те не горят от желание да инвестират в дългосрочни схеми. И ако искаме те да прегърнат тези нови възможности и от името на инвеститорите си, трябва да ги насърчим по някакъв начин. Що се отнася до ЕОТИФ, е, фонда за дългосрочни инвестиции, можем да предоставим някаква помощ именно в тази област. Да разгледаме проектните облигации, например. Те са свързани с структурните е, е, фондове, надежни са. Има програми за инфраструктура, за трансевропейски мрежи в Европейския съюз. И може именно с тези програми да бъдат свързани и някои програми свързани с проектни облигации. Що се отнася до пенсионните фондове, а, именно те са играли тази роля в миналото. Те имат конкретни е, задължения, които трябва да. и изисквания, които трябва да покриват, не могат да поемат прекомерен риск, но също времено дружествата, управляващи пенсионни фондове, имат конкретна роля. По никакъв начин не искаме да затрудним дейността им. Да не говорим, че има множество альтернативни пазари. Трябва по-малко е, негъвкаво т.е. по-голяма гъвкавост да подхождаме към а, кандидатурите и на тези фондове. И така, очаквам да работим с колегите, очаквам да създадем един а, текст, който е, а, прави инвестициите интересни и атрактивни. Благодаря много, госпожо Краца. А сега от името на социалистите и демократите давам думата на господин Елка Драуи. Благодаря, госпожо председател. Нека да благодаря на докладчика за сериозния труд, който е положила. Разбира се, трябва да се каже, че дългосрочните инвестиционни фондове могат да бъдат много полезни, особено там, където има нужда от инструменти за набиране на средства и за канализирането им към бизнеса в по-дългосрочен план. Това е особено важно сега, когато няма достатъчна ликвидност от банките. И така. А, това е началната точка. От там нататък очакваме и европейския паспорт да стане работещ инструмент. Що се отнася до институционалните инвеститори, е, търсещи възможности да инвестират в дългосрочен проект. Ясно е, че инвеститорите на дребно не търсят проект, в който да затворят парите си за 15 години. Така че в това предложение Европейската комисия ще има за цел да се предостави информация на дребните, на инвеститорите на дребно за рисковете, пред които се изправят мисля, че това е- трябва да се включи. по начин, разбира се, който да не застрашава дългосрочните перспективи на тези фондове. И така важно ни са институционалните инвеститори, а пък инвеститорите на дребно трябва да могат да се оттеглят преди падежа. Що се отнася до рисковете за финансирането в този период? Как точно ще се направи разграничение между инвеститорите склонни да поемат по-голям и съответно по-малък риск? Как ще намерите своето място в дългосрочните инвестиции? Периферно ли ще е тяхното значение или значително? И отново, за инвеститорите на дребно, ще има ли строги условия за достъп, за допустимост? ще има ли ограничение? До 10 е, или 15%, така че тяхното участие да не надхвърля е, този прах. Пранк, извинете. И още нещо. В какво могат да инвестират тези фондове? Ето, тук се говори за висококачествена инфраструктура. За болници, за училища, за социална инфраструктура, за социални жилища. Да, всичко това ще влезе в тази категория. Има обаче и други области. И някои от тези от предложенията все още са под въпрос. не е сигурно дали всичко трябва да се включи. Ето, например, малките и средни предприятия, които не се котират на борсата. Мисля, че е добре те да имат възможност да инвестират в дългосрочни проекти. Друг важен въпрос е могат ли акциите да се купуват и продават на вторичните пазари? Отново тема, която трябва да се разгледа много внимателно фирмите, които възнамеряват да инвестират в ЕЛТ и фонда за дългосрочни инвестиции, трябва ли да имат седалище в Европа? Ако ли не, а, непременно, ще се допускат ли фирми с седалища в данъчни обежища? И така нататък. И още нещо. Докладчикът смята, че а, срокът на падеж може да бъде удължен, на, в зависимост от развитието по конкретния проект, но трябва да се види какви са и прагматичните страни на въпроса. И още нещо, което е важно за нас в е, нашата политическа група е прозрачността на фондовете за дългосрочни инвестиции. Трябва да има информация за е, тяхната дейност, трябва да има информация и за възнагражденията на, дружеств... на а, менеджерите на тези фондове. Мисля, че работейки заедно ще успеем да изготвим много добър текст. Благодаря. Благодаря, господин Филип Дебакер. Благодаря, господин председател. Благодаря за положените усилия. Както вече казах по време на първия обмен на гледни точки преди няколко седмици, приветствам инициативата на Европейската комисия за тази нова регулаторна рамка. Споделям становището на комисията и на много колеги, че има пропаст по отношение на инвестициите от този род, дългосрочните инвестиции в инфраструктура, по този начин, ако привлечем инвестиции, ще създадем условия за устойчиво развитие и растеж. Както вече казах в моя доклад за малките и средните предприятия, говорим твърде много за финансирането от страна на банките и е време да попроменим малко ударението да сменим фокуса. Имам няколко предложения, които могат да подобрят предложението. Първо, знаем, че липсват дългосрочни инвестиции, дългосрочно финансиране. Много инвеститори наблюдават отстрани какво се случва. Има различни проблеми, свързани с липсата на финансиране, различни проблеми свързани с различни проекти, които не получават финансиране. Така че аз не казвам, че трябва да се отприщи пазара и да се премахне регулацията съвсем, но не трябва да забравяме, че има пречки пред развитието на тези EFDI. Така че трябва да установим точната връзка между тези фондове и съществуващото законодателство. Мисля, че ЕФДИ отговарят на много от установените критерии. Чуди се обаче дали инвеститорите на дребно могат да инвестират тук. Моето мнение е не. По-настоящем те не могат да правят нещо подобно и не препоръчвам това да се случва. Така че или разделяме предложението на две конкретни подпредложения, фондове, в които могат да участват институции при ясни условия и от друга страна друг фонд, където ще има инвеститори на дребно, където може да има участие на, на частни инвеститори. Мисля, че това е едно предложение, което ще е добро и което ще внесе последователност. Не можем да имаме единен подход. Има разлика между професионални инвеститори, инвеститори на дребно, има разлика между малки инвеститори и по-големи инвеститори, има разлика между видовите инвестиране, жизнения цикъл на инвестициите, отговорността, която се поема. Всичко това трябва да се вземе предвид. Освен това, до каква степен активите ще бъдат достъпни в тези фондове. Те ще бъдат достъпни само за малките и средните предприятия. Ако включим тук институционалните инвеститори, дебата ще стане много по-ясен. Така че много неща трябва да се попроменят, но аз мисля, че сме готови да правим гъвкавост, значи приложното поле, разликата между институционалните и частните инвеститори по отношение на третите страни трябва да се предприемат а, някои мерки, не трябва да има разминаване между различните нормативни актове, не трябва да създаваме по-голяма несигурност на пазара и не трябва да създаваме повече проблеми от тези, които а, се опитваме да разрешим. Прозрачността е много важна. Господин Ламберт, от името на Зелените. Искам да кажа няколко думи и аз. Тук сме трима белгийци, докладчици в Сянка. Говорим за инвестиции. Не искам да повтарям всички коментари на Филип. Аз съм съгласен с предложението на комисията като цяло. Няколко коментара от моя страна. Първо, възможността тези фондове да инвестират в конкретни предприятия. Защо не? Защо да не може да се инвестира в подобни фондове? На второ място. Ако Искаме да има инвестиции на дребно в рамките на предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа. Това е възможно. Нека да не откриваме Америка, съответно. Би следвало да защитим инвестиции протестиращите чрез ПК и ПЦК и не би трябвало да ги заставяме да правят преки инвестиции. По въпроса за платежоспособност 2, ние избрахме не особено стрикни мерки, и ако разхлабим още нещата по отношение на тези фондове, това няма да ни се понрави. Що се отнася до инвестициите от страна на трети страни и в трети страни, защо не? Можем да комерциализираме използването на тези фондове извън Европейския съюз. Настоящото предложение е насочено към насърчаване на дългосрочните инвестиции извън Европейския съюз. И в Европейския съюз, естествено, имаме нужда от инвестиции. Например, когато става въпрос за трансформацията на енергийните пазари. Когато става въпрос за продължителността на инвестициите в ЕФДИ, Видимостта е изключително важна, имаме нужда от ясни правила за онова, което правим. du, du fonds d'investissement à long terme. Euh, D'accord avec la rapportrice sur le fait de, de permettre l'investissement de. И така, мисля, че е добре да се позволят а, е, инвестиции в проектни облигации. Ето, например, можем да обмислим за, да помислим за облигации тип облигации на банката за развитие и така нататък. Имаме някои съмнения, обаче, по-конкретно за дългосрочните инвестиции. А особено а, в случаите, в които падежът на инвестициите не съответства на а, продължителността на действие на съответния фонд. Тук става дума просто за прагматични въпроси. Не разбирам а, точно как можем да а, авторизираме фондовете да, да а, работят в тази област. А, при положение, че на моменти се налагат доста краткосрочни мерки. Това са моите коментари. Надявам се, че ще успеем да намерим някакво съгласие. Благодаря и сега отново дам думата на госпожа Краца. А, извинявам се, комисията иска ли да каже нещо? Заповядайте. Um, thank you, Помолиха ни да, предостав, да предоставим данни за европейските фондове за дългосрочни инвестиции а, анализирахме пазарите на инвеститори на дребно. Така, например, в Германия инвеститорите на дребно предоставят 70% от средствата набрани в такива дългосрочни фондове. В, в Обединеното кралство са дребните инвеститори. Също е, предоставят значителна част във Франция. 30% така, че инвеститорите на древно е, представляват важна част. За това сме ги включили в е, приложеното поле на нашето предложение. И накрая ще дам думата на докладчика госпожа Краца. Благодаря. Беше много кратка до конструктивна дискусия, това, което проведохме. С нашето предложение предоставяме възможност за финансиране в реалния сектор – и се надявам, че с измеренията ще направя в крайна сметка един добър текст. Благодаря на госпожа Карац. Крайният срок за внасяне на измеренията е 3 декември на 16 или 17 декември ще бъде гласуваното в комисия. На 21 януари ще бъде гласуването в комисията. Няма други точки от дневния ред и закривам заседанието.